Buenos días. Bonjour à tous et à toutes. Добър ден на всички. Buenos días. Good morning, everybody. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Дами и господа, уважаеми колеги, включително и вие, господин Ван Декант. Добре дошли Чака ни доста натоварен заседание. Имаме двудневно заседание на групата по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и дневният ни ред е много натоварен. Ще имаме и сутрешни, и следобедни заседания, и днес, и утре. Така че по-добре е да започнем и да се опитаме да спазим графика от самото начало важно да се отбележи, че в 11.10 сме предвидели гласуване. Всъщност ще гласуваме по 4 документа. Така че мога да ви веря, че до 11.10 коле... залата ще се напълни с колеги, желаящи, изгарящи от желание да гласуват. И така, трябва, пак казвам отново, да съблюдаваме графика за дневния ред. Започваме с съобщенията на председателя. Първо започваме с одобрение на протокола от последното ни заседание от 8 февруари. Ако няма възражения, приемаме протокола за одобрен. И продължаваме с точка четвърта от дневния ред. и тази точка ще ни отнеме близо 45 минути. Става въпрос за съвместното заседание относно а, програмата Правосъдие за периода 2014-2020 година. Тук работим съвместно, заедно с Комисията по правни въпроси. И благодаря на колегата Евелин Регнер за присъствието й. Тя представлява Комисията по правни въпроси по това досие. От името на нашата комисия отговаря господин Клейс, а от комисията по правни въпроси докладчик е господин Бернингер, И ще чуем от тях представянето на измененията относно проекта за създаване на програма правосъдие за период 2014-2020 година. Както знаете, работим в рамката на правило 51, т.е. процедурата за сътрудничество и съвместни задания на двете ни комисии. Внесени са 79 изменения. И най-вероятно ще гласуваме този доклад на 27 ноември тази година. И така, първо ще чуем колегата Рекнер. Регнер, заместник председател на Комисията по правни въпроси, след което ще чуем двамата докладчици, господин Клейс и господин Бернингер. Госпожо Регнер, имате думата. Благодаря, господин Лопес Агиляр и добро утро на всички. От името на Комисията по правни въпроси бих искал да спомена няколко неща по този документ. Първо, имаме дълга традиция на отлично сътрудничество между Комисията по правни въпроси и Комисията по граждански прав... свободи, правосъдие и вътрешни работи по всички тези въпроси. В началото на този законодателен период вече започнахме сътрудничеството. Мога да ви припомня докладите за Стокхолската, Стокхолската програма и други доклади, които иллюстрират нашето отлично сътрудничество. То е нужно, за да постигнем целите си за изграждане на едно европейско пространство на правосъдие, основаващо се на доверието и взаимното признаване. Докладът относно програмата Правосъдие за периода 2014-2020 година наследява вече съществуващите програми Гражданско правосъдие, Наказателно правосъдие и програмата Превенция на наркотиците и информация за тях. Добре е да се продължи отличното ни сътрудничество, за да постигнем общите си цели. Искам само да споменя въпроса за финансирането, тъй като и това е един от най-важните въпроси, с които трябва да, които трябва да разгледаме. Комисията предлага 472 милиона евро, но всички знаем, че стана и въпрос за пари. Още не, не сме чули последната дума, тъй като трябва да се проведе процес на преговори между комисията, парламента и съвета за консенсус по многодишната финансова рамка с цел определяне на конкретните средства. За сега може само да кажем, че се нуждаем и от ефективно законодателство, и от съответните финансови средства за постигането на поставените цели. както каза и колегата Лопес Агилар, внесени са 79 изменения. Има много изменения на самите докладчици. И съм убеден, че всички тези изменения ще бъдат разгледани отново в дух на великолепно сътрудничество между господин Берлингер и господин Клейс. И както и ви споменахте, окончателното гласуване на доклада ще бъде на 27 ноември и то отново ще се проведе на съвместно заседание на двете комисии. Убедена съм, че окончателният резултат от то от работата ни ще бъде много задоволителен. Благодаря ви. Благодаря. А сега там бих искал да чуем двамата докладчици. Започваме с господин Берингер, представляващ Комисията по правни въпроси. Е, грация, президенти. La preparazione delle, della relazione su questo argomento ha proceduto подготвях е, доклада по тази тема, работих в продължение на няколко месеца заедно с моя приятел господин Клаус. Е, постигнахме е, резултат, от който сме доволни и двамата. Искам да подчертая, че сътрудничеството между двете комисии, Юри и Либе, може да служи за пример и това много помогна на нашата съвместна работа с моя колега. Изслушахме всички засегнати страни Поддържахме непрестанни контакти с Европейската комисия и с съвета и резултата от тази работа днес е пред вас. Набързо искам да ви представя пет точки от доклада. Първата се отнася до проблема с наркотиците в рамките на програмата не в цялата програма на Европейския съюз, а в специалната програма за правосъдие. 40-44-45, 64-65 са измененията. Резултата е следния. Смятам, че задължително трябва да се говори за програмата за наркотиците не заради превентивната работа, а заради последиците от употребата на наркотици. Има много предложения за изменения в тази връзка и ние сме се опитали да ги вземем предвид. искането на... Не се съобразихме с искането на съвета да а, заличим този аспект от програмата. Аргумента на съвета беше, че е, е, тази тема нямала нищо общо с правосъдието. и че имало специални програми за здравоопазване и превенция. Ние да не се намесваме в тази област. Но темата има и е, аспекти, касащи правосъдието. Е, и смятам, че е задача на парламента да се заеме с тази тема. Е, изменения 83, 87 и 92 е, са предложени индикаторите. Взехме предвид тези изменения. Освен това, сме предложихме още едно изменение по член 33, където се въвеждат делегираните правни актове. Комисията и съвета казват, че не бива да въвеждаме тук делегирани правни актове, а да извършваме приложението в процедура на консултация. Аз мисля, че тук също трябва да настояваме на нашето мнение следват изменения за възможните бенефициенти на програмата. Този въпрос е спорен. Дълго водихме дискусии и слушахме всички засегнати. Има многобройни изменения по тази е, част. Две, две от тях са много, е, много добри. Едно на господин Лопес Агилър и едно на господин Лейна. За какво става дума? Господин Клас и аз е, и всички докладчици политици в сянка от всички политически е, групи засегнаха тази тема. Посочването на бенефициентите на програмата трябва да се е, е, включи в е, е преамбюла, а не в окончателния текст на програмата. Предвидили сме три институции с една формула, която предвижда и позволява и на други институции да получават финансиране от Европейския съюз. Надявам се тук да успеем да преодолеем различията помежду ни но въпросът е да, дали да се споменават институции, като Академията за европейско право, Европейската мрежа за съдебно обучение и други такива. Въпросът е дали този въпрос да бъде засегнат в преамбюла или в същинския текст на програмата. Става дума тук по-скоро за формата, не толкова за съдържанието, по същество. Сега, относно правата на детето и измененията във връзка с а, тази тема. Много предложения за изменения има. А, и съществува опасност текста да стане много дълъг, ако включим всичко, което е писано в изменението. Иначе, по същество, като съдържание, а, измененията са добри, Е, трябва да се опитаме да обобщим всички предложения, така че да ги вземем предвид. Благодаря, господин Берлингер, казва председателя. Господин Клейс има думата. Е, Благодаря, господин председател. С риск да повторя някои неща, искам да припомня какво добро сътрудничество бе установено до момента, в това число и с колегата Берлингер. Имам предвид работата по доклада. Бе установено много добро сътрудничество, както с господин Берлингер, така и с докладчиците в Сянка. Още при изготвянето на проекто текста постигнахме консенсус, подкрепен от широко мнозинство сред всички политически групи. Затова ме очудва големият брой изменения, общо 80. Те могат да бъдат обобщени в три групи. Внесени са редица изменения по темата за наркотиците. Във всички изменения се призовава за балансиран подход – не основаващ се на прекомерно вмешателство и ограничения. Измененията визират възможности за превенция и медицинско обслужване. Има и цяла поредица от изменения, обаче, които се отнасят до съвсем друга тема. Става дума за определения на понятия, които се предлага да се въведат в текста, например, понятието меки и твърди наркотици. Предлага се в текста да се прави разлика между тези два вида. Готов съм да обсъдя с колегите тези изменения, но не мисля, че те попадат в обхвата на текста. Не мисля, че следва да водим такова разискване, когато говорим за програмата правосъдие за периода 2014-2020 година. Редица изменения съдържат и предложение за визирането на правата на детето. Можем да ги отразим в текста. Има и някои изменения, които според мен не са наложителни тъй като се отнасят до теми, вече уредени в договора или до конкретни примери за трансгранично сътрудничество. Предлага се в текста да се цитират такива примери. Правата на детето, разбира се, са важни. Те могат да бъдат упоменати в текста. Това въжи и за организираната престъпност и трафика на хора, най-вече когато става дума за трафик на малолетни и непълнолетни. Един законодателен текст, като този, за който говорим, трябва да е максимално ясен. Важен момент е и приложимостта му много от измененията биха могли да бъдат отразени в преамбюла, а не в основния текст. Бяха споменати и показателите. Те трябва да бъдат много по-ефективни в бъдеще. Много политически групи са внесли изменения във връзка с показателите. Докладчиците при всички положения възнамеряват да отразят тези изменения в компромисните изменения. Няма да повтарям това, което вече каза господин Берлингер. Мисля, че актовете за прилагане са по-доброто решение в сравнение с делегираните актове. Тук в парламента трябва да се стремим да оказваме максимално въздействие върху изпълнението по силата на актове за изпълнение. Това бе всичко от моя страна. С удоволствие ще изслушам представителите на политическите групи. Благодаря. Председателят, благодаря ви за обобщението, което направихте на измененията. Сега можем да дадем думата на представителя на председателството на съвета, ако желае да се изкаже. Ако не, ще започнем разискванията. Ако председателството обаче желае да се изкаже, мога да дам думата на представителя му. Моля ви да бъдете кратък. The 8th of June, uh, благодаря господин председател. На 8 юни съвета изготви своят цялостен, частичен подход. И разбира се, не сме обсъждали конкретните финансови средства, тъй като те се обсъждат в рамките на преговорите по многодишна финансова рамка в групата на приятелите на председателството. Въпреки това, някои, някои държави членки предложиха въпросите, свързани с, с наркотиците, да бъдат разделени между програмите а, за здраве и растеж и програмата за създаване на, правно, на едино правно пространство и останалите части да останат в програмата правосъдие. Освен това, предлагаме да се запази правното основание на законодателното предложение, а специфичните дейности, които ще бъдат обхванати от проекто регламента, ще бъдат обект на специфично предложение на съвета относно цялостното а, интегриране на въпроса за наркотиците. С този въпрос се занимава хоризонталната група по въпросите за наркотиците и тя се стреми да запълни пропуските в дейностите в тази област и също така гарантира избягването на припокриване между отделните програми. Относно съдържанието на регламента, общият частичен подход на съвета включва в целите подкрепа за, съдебно, за обучение на съдебните служители. А след конкретните цели се предвижда подобряване на ефикасността на съдебната система и сътрудничеството чрез обмен на, техно, на чрез технологии за обмен на, на добри практики, включително и чрез обмена на технологии, достъп до а достъпа до програмата, съгласно частичният цялостен подход на съвета, трябва да се насочи към организации и органи, които могат да са с, търговска цел, но и може, могат да бъдат и с идеална цел. Също така предвижда сътрудничество с международни организации в рамките на условията, определени в годишните работни програми достъпът до програмата ще бъде възможен за международни организации, които работят в рамките на целите на програмата съгласно финансовия регламент. Относно показателите, Съвета определи специфичните критерии, които трябва да се вземат предвид при наблюдението и оценките на програмата. На този етап председателството на съвет иска да продължи с техническите срещи с Европейския парламент и комисията с цел хармонизация на измененията на парламента с частичния цялостен подход на съвета. Благодаря ви. Госпожа Мишо от името на Европейската комисия, ако имате коментари, моля да заповядайте. Благодаря ви. и Ще се постарая да остана кратка. Искам да кажа, че получихме много ясни разяснения за съдържанието на измененията, така че няма да се спирам на тях. Искам само да отбележа, че в края на разискванията имаме нужда, трябва да, да имаме някакви предложения, които да са много конкретни и практически насочени. Те трябва да подпомагат както различните политики, така и бенефициентите на програмата. И за целта трябва да намерим добро равновесие. В измененията, с които се запознах, са засегнати всички гореспоменати въпроси. И мисля, че можем да постигнем консенсус по редица от тези въпроси. Но мисля, че трябва да се разглеждат тези програми на комисията по един по-глобален начин и да видим къде може да има взаимоспомагателност между тези различни програми на Европейската комисия. Затова трябва да разгледаме някои въпроси с хоризонтален характер. Един от въпросите е свързан с делегираните правни актове, другият въпрос е свързан с наркотиците. Нуждаем се, пак казвам, от много конкретни практически инструменти за прилагане на програмата. Председателят благодаря на представителите на Европейската комисия. А сега давам думата на членовете на парламента, които искат да направят коментари. И започвам с заместни председателите. Госпожо Гант, заповядайте. Благодаря ви. Като докладчик в сянка бих искала да направя няколко коментара. Виждам, че има някои изменения, подадени от двете парламентарни комисии, които са в една и съща насока. И това според мен ще доведе до един много добър доклад в край, в край на работния процес. Въвежда се концепцията за превентивно правос... правосъдие и в двете правни комисии. Важно е също така да подкрепяме сравнителните анализи на международното право и правото на отделните държави членки, тъй като има недостатъчно познаване на отделните системи. Важно е също така да има и взаимно доверие, споделяне на най-добри практики и намаляване на административното бреме. На няколко пъти бяха споменати правата на детето. Мисля, че тук трябва да се стремим към запазване на равновесието и да се съсредоточим най-вече върху недискриминацията. Трябва да видим как този въпрос може да бъде оплана в тази програма и в програмата граждански права, основни права и гражданство. Почетава се колко е важна ролята на независимата съдебна система в демократичните общества, и гарантирането на еднакъв достъп до правосъдие. Това попада в прочното поле не само на програмата правосъдие, но и на основните права, като например правото на съдебно възместие и други. Трябва също така да обсъдим въпроса за наличните данни и тяхната употреба. Има някои елементи, които се припокриват с програмата Права и гражданство. Проведохме и дълга дискусия относно делегираните актове и актовете за изпълнение, като целта, разбира се, е постигане Обосяване на процедурата, гарантиране на географско равенство, т.е. трябва да обхванем държавите член, които все още не участват в тази програма. Има някои изменения, които са малко по-проблематични. Дълго време обсъждахме въпроса дали трябва да споменаваме конкретни организации в текста и стигнахме до извода, че би било доста опа... рисковано да обсъждаме, да споменаваме конкретни организации на този етап. Знаем, че много лобита се опитват да работят в полза на техните организации. Така че аз ви предлагам по-скоро да определим какъв вид ам, организации трябва да бъдат бенефициенти от тази програма, не да споменаваме конкрет, конкретни имена, това би било по-полезно. И също така смятам, че трябва да ограничим финансирането на организациите, всъщност смятам, че трябва да има конкретни ограничения, обвързани с годишните бюджети на съответните бенефициенти, но мисля, че ще продължим разискванията с представителите на Европейската комисия и на съвет и съм сигурна, че ще постигнем много добро предложение. Благодаря ви. Eh, Благодаря, господин председател. Искам първо да поздравя двамата докладчици за огромната работа, която те свършиха до този момент. Господин председател, понякога ми се струва, че значението на програмата Правосъдие за периода 2014-2020 година се, не се дооценява в този парламент. Нашите колеги в Комисията по сълскостопански въпроси и регионално развитие някак си доминират дискусията по многогодишната финансова рамка. Затова искам да ви помоля, заедно с госпожа Регнер, когато водите преговорите, никога да не забравяте това. Защото в този парламент се водят тайни и не толкова тайни преговори, но е хубаво да се запази бюджета за програмата гражданство. И изобщо да се запази разнообразието, да се запази размера на финансирането и дори малко да се увеличи. Ще ви подкрепям а, с критично мнение, госпожо Регнер и господин Лене. Е, искам сега да помогна малко на господин Клас, или по-точно да го поправя. Броя на внесените изменения. Е, е, много хубаво, че имаме толкова, но в Комисията по регионално развитие има над 200. Нека господин Клас да не се оплаква от 120-те изменения, се някак ще се справи с тях. Кога се очакват компромисните предложения за изменение? Такива предложения се очакват, защото много изменения са идентични, например изменения за правата на детето. И броя на, на внесените изменения може да се намали, като се предложат компромисни изменения. Госпожа Крисбек е, от Алдеве е внесла изменения, които доста упростяват нещата. Ние сме доста положително настроени към тези изменения, защото при подобни програми трябва много да се внимава да не пропуснем целта, когато говорим за намаляване на бюрокрацията. Искам да разбера от двамата докладчици дали са съгласни с измененията на госпожа Грисбек. Сега няколко думи по въпроса за обучението на съдии. Понятието съдии се а, а, разширява и върху други съдебни служители. По принцип ние сме за а, защото в Холандия за европейско право се говори малко и обучението е малко, така че е добре да се засили този аспект. Знам, че се води тежък дебат за това кой институт има право да се нарича обучаващ институт, кой има право да работи като такъв. Като цяло предложенията ми харесват, но би ми харесало ако а, и другите политически групи подкрепят а, равните шансове при достъпа за обучение. Няколко думи по въпроса за наркотиците. Искам да кажа две неща в тази връзка. Някои колеги е, искат да е, направят разлика в текста между твърдите наркотици и е, по-меките такива. Е, тази разлика по принцип много се обсъжда. В Холандия, например, се позволява марихуаната, защото марихуаната все пак е по-добра от хероина и мисля, че тази разлика трябва да се направи. И сега няколко думи във връзка с превенцията и здравеопазването. Представителя на съвета каза, че още не е взето решение, но за мен по принцип не е приемливо превенцията и здравеопазването да бъдат оставени извън текста или пък да се противопоставят едно на друго. Мисля, че съвета трябва да вземе становище по въпроса къде трябва да се включат тези теми. По въпроса за делегираните правни актове, съгласен съм с вас, господин председател, че парламента трябва да пази правата си, но не би трябвало да създаваме твърде много бюрокрация. Мисля, че подхода, който са избрали господин Берлингуер и господин Клас, може да бъде възприят. Благодаря. We thank you for your state. Благодаря ви за вашето изказване, господин Ван Декамп. Ще си отбележа най-вече това, което казахте по финансовите въпроси. Госпожа Ромеро Лопес. Благодаря, господин председател. Не можах да дойда на време и да внеса изменения по доклада. Не можах своевременно да внеса измененията си, но ще кажа няколко думи, които надявам се ще бъдат полезни за по-нататъчните разисквания по програмата Правосъдие. Тази тема е обвързана и с доклада за пострадалите от престъпления, за който говорихме неодавна. Тя се вписва в по-широкия контекст на една система, която предстои да бъде създадена в Европа. Става дума не само за квалификацията на магистратите и работещите в съдебната система, но и за нов подход към пострадалите от престъпления. Тези две области трябва да бъдат взети предвид, когато говорим за многогодишната финансова рамка. Трафикът на наркотици. Тема, която също е засегната в текста. Съгласна съм с това тя да бъде включена, тъй като засяга много области, не само основните права и свободи и правосъдието, но и системата на социално подпомагане и други системи. Тази тема е свързана и с зависимите от наркотици. Що се отнася до обучението и образованието, в моята страна се наблюдава голям недостиг в областта на обучението на съдии и прокурори. Няколко думи и за наказателното преследване по престъпления, свързани с трафика на наркотици. Имам предвид големите мрежи и картели за трафик на наркотици. Понякога магистратите не се справят добре с подобни дела, тъй като не са достатъчно добре обучени. Във връзка с това трябва да осигурим по-добри възможности за тяхното обучение, така че да могат и ефективно да преследват трафика на наркотици. Трябва да се въведат и програми за медиация, така че да се предоставят по-добри грижи на пострадалите. С трафика на наркотици се свързват многобройни актове на насилие, в това число насилие и спрямо малолетни и непълнолетни. Затова, според мен, би било интересно да се въведат подобни програми. Що се отнася до трафика на наркотици, трябва да се прави разлика между правораздаването и структурите, в Министерствата на вътрешните работи и структурите в областта на социалните грижи. Те също трябва да разполагат с определени правомощия. Ризбек. Мерси, президент, mes chers Госпожа Ризбек, благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, аз също не напред бих искал да кажа колко интересна беше съвместната ни работа с двамата докладчици. Искам също така да подчертая още веднъж колко високо оценяваме възможността да работим съвместно с Комисията по правни въпроси. Това ни дава възможност да разширим работата си в рамките на скотателния процес и това обогатява процеса за което искам да благодаря на колегите от Комисията по правни въпроси. Мисля, че всички сме съгласни с основната ни цел, а именно изграждането възможно най-бързо на едно европейско пространство на правосъдието, както и на система следно сътрудничество, която да бъде реалистична и ефикасна. Структурата на предложеният доклад според мен е, отговаря на тези основни цели на предложението. И моята политическа група подкрепя по-голямата част от внесените изменения и сме склонни да работим за намирането на компромис. Подобно на колегата смятам, че по-малко от 100 изменения, които са внесени, показва една добра динамика и отразява интереса на членовете на нашата парламентарна комисия към един от стълбовете на европейското правосъдие. Достъпа до информация и до качество на правосъдие е жизненно важно за гражданите на Съюза. достъпа до информация е жизненно важен за всички граждани, в частност за гражданите, които се нуждаят от услугите на тази съдебна система и за това много се радвам на интереса, който Европейски парламент проявява към тази тема. Без да влизам подробности, бих искала да се спра на три елемента, които, да, които ще допълнят а, много подробните разисквания в рамките на предварителните групи и коментарите направени тази, тази сутрин. На първо място въпроса за наркотиците, въпрос, който според мен не трябва да няма своето място в а, това предложение. Вторият ми коментар е свързан с опасността от намаляване на финансовият пакет. Има подобни опити, прикрити пред а, прикрити с доводи за бюджетна строгост, но мисля, че не това е областта, в която трябва да се правят спестявания. И така ще се спра на три конкретни елемента, отразени в измененията, внесени от нашата политическа група. Първият елемент е прозрачността, която трябва да бъде абсолютен принцип в изграждането на тази програма. В миналото имаше редица дейности, редица мерки, които не бяха приложени на практика, може би, ако трябва да бъдем честни, решихме, че в тези държави няма достатъчно няма съди, и съдебни служители, които да могат да станат бенефициери от тази програма. На практика обаче истината е, че нашите текстове, нашите критерии са толкова неясни, че обезкуражават редица съдебни практикуващи в общността на правосъдието да се опитат да се възползват тази програма. Ето защо за мен прозрачността е много важен елемент. Важно е да изготвим лесно разбираеми правила, които да не се променят всяка година и които действително да подпомогнат постигането на целите, които сме заложили в този доклад. Също така, мисля, че всички ще се съгласите с мен, цялата информация относно програмата правосъдие трябва да бъде налична в интернет и достъпна на един разбираем език. Това също е едно средство, което да улесни достъпа на заинтересованите бъдещи бенефициери. Това, разбира се, е цел, която е повтаряна нееднократно в Стокхолската програма – но според мен е изключително важно отново да повторим в този доклад и е много важно да, да определим точни критерии за достъпност на информация относно тази програма. Вторият елемент, на който бих искал да се спра от името на моята политическа група, е въпросът свързан с най-уязвимата част от европейските граждани, а именно децата. Внесох редица изменения, които всъщност не се повтарят. Не се опитвам да кажа няколко пъти едно и също нещо. Всяко от измененията ми носи своя собствена нова идея. И благодаря на колегите докладчици за усилията им да се, да се опитат да обобщят тези изменения. Благодарим за положните усилия, но едновременно с това ще продължавам да настоявам за конкретност в доклада по отношение на правата на децата. И накрая третият елемент, където може би ще имаме известни трудности с постигането на компромис, е въпроса за трансграничното сътрудничество. Според мен този вид сътрудничество трябва да се възползва от а, доста по-съществено финансиране. Мога да ви дам и пример а, с моята регион. Там има само три европейски държави членки, съседи и един съсед, който не е от Европейския съюз. И мога да ви уверя, че сътрудничеството и програмите за обмен на най-добри практики волята за познаване на съдебната система на съседите е един много важен елемент за изграждане не просто на на правосъдие, но за изграждането на Европейския съюз като цяло. Това пак казвам са трите основни елемента според нас. Ще трябва да работим по тях, но държа да подчертая, че ние ще устояваме позициите си по съдържанието на, на измененията ни внесени в тази насока. Бих искал също така да благодаря на колегите за това, че поддържат и настояват за запазването на многоязичието. Това напоследък е един е, въпрос, един елемент, който се подминава и има една тенденция към преминаване към английски язик във всички области, но според мен много многоязичието е много важно и се радвам, че то беше подчертано и запазено в този доклад. Това са основните а, насоки за работа по този доклад. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви, госпожо Криспек. Искам само да ви припомня, че наближава 10 часа и че трябва да продължим с следващата точка от дневния ред. Госпожо Саргентини, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз искам да се спъра само на една тема. Тя няма да ви изненада. Това е темата за наркотиците, борбата с наркотиците и превенцията. Много от моите изменения са точно по тази тема. вдъхнових се от това, което казва комисията в точка 7 от парамбюла. А именно, че програмата за програмата трябва да се концентрира върху а, а, нелегалния трафик на наркотиците. Зелените не споделят това виждане. Ние смятаме, че трябва да се води борба с престъпленията по принцип. Но когато се дебатира за наркотиците, трябва да си задаваме въпроса дали наркотиците могат изцяло да бъдат премахватнати, дали трябва за това да се борим или пък да помагаме на зависимите. Тук за нас стои въпроса по какъв начин можем да помогнем на хората, които не могат да преодолеят своята зависимост. Тези хора също имат място в обществото, въпреки че дебата тук вече става морален. А, комисията обаче смята, че моралният аспект се изразява само в това да се борим с престъпленията, свързани с наркотиците. Ние не сме на това мнение, ние сме избрали един среден път, а, а именно създаване на по- подходящи условия за превенция и а, работа а, а, в областта на здравеопазването. Господин Клас, вие а, а, а, сте изразил резерва, но аз не подкрепям разликата, която правите между твърди и меки наркотици. А, мисля, че идеята е да не криминализираме всички неща, които човек използва за удоволствие. Ние не криминализираме, примерно, употребата на алкохол и смятаме, че не трябва да се криминализират всички наркотици, защото това ще влуши нещата. Ако хората в свободното си време употребяват наркотици, а, това не трябва автоматично да а, ги поставя в конфликт с правосъдието. Господин Де Йонг има думата. Благодаря, господин председател. Това, което каза госпожа Саргентини за политиката във връзка с наркотиците, беше чудесно. Е, искам да ви е, приканя да отидете на кино. Има един филм на Ник Кейв, който показва, че политиката за борба с наркотиците може да бъде е, не само репресивна, не само посредством криминализиране или некриминализиране. Вижте го този филм. А, искам да а, отправя едно предупреждение към комисията. Нека да не а, попадаме в капана на това да искаме все повече и повече пари. Наистина за някои неща трябва да се поискат повече средства, от друга страна обаче трябва да се реализират и някакви економии. А, и економиите трябва да бъдат нещо, към което и ние да се е, стремим. Много неща могат да се направят по работата върху осъзнаването на проблемите. Трябва също така да направим малко по-ясни критериите за европейската добавена стоеност, т.е. индикаторите за това как да измерваме резултатите. Също така трябва да вземем правити средствата, с които държавите членки разполагат. За това смятам, че е много важно съдиите да бъдат обучавани в европейското право. С това сме съгласни, но за целта не е необходимо да се намесва в Брюксел, да се организират специални семинари. Това може да стане национално равнище и могат да се спестят доста средства. На финала а, искам да кажа, че съм против това да се назовават поименно отделни институции в текст от политически документ на парламента. Смятам, че а, по този начин а, ще нарушим правилата за конкуренцията. Не трябва да се споменава и Европейс... Академията за европейско право. Ако назовем тази институция, а не споменем други, е, ще изпаднем в конфликт. Моля докладчиците още веднъж да помислят по въпроса дали поименно трябва да се споменават е, някои институции. Благодаря ви много за сътрудничеството. Надявам се да има компромис. Господин Цвевка от комисията Юри има думата. Благодаря, господин председател. Името ми не е лесно за произнасяне. Наистина ви се възхищавам. Ще взема отношение по казаното току-що. В Комисията по правни въпроси подробно обсъдихме темите, отнасящи се към програмата за правосъдие и нейните цели. Мисля, че е много важно да не изгубваме от поглед целите на програмата, тъй като в момента разискването по-скоро поема в посоката на подробностите. Основната цел на програмата за правосъдие е изграждането на общо пространство, установяването на обща култура култура на правосъдие, както не веднъж е казвал колегата Берлингвер, във всички държави членки на Съюза. За да постигнем тази цел, трябва да подготвим и реализираме програми за обучение. Не мога да си представя някаква друга альтернатива на тази мярка. Не можем да постигнем целта по пътя единствено на публикуване на документи по интернет. Поставянето на ударението върху трансграничните програми като важен елемент от процеса на създаването на правна култура и култура на правосъдие в Европа е нещо, по което няма спор. Запознах се с измененията и за разлика от господин Де Йонг, смятам, че в преамбюла можем да включим препратка към мрежите и организациите, които имат голям опит при провеждането на обучения в трансграничен контекст. Тези мрежи и организации гарантират високо качество на обученията. Нека не се заблуждаваме, няма да можем да си затворим очите пред нещо, което е факт. И ако вече е натрупан положителен опит, то трябва текста да съдържа препратка към него, трябва да споменем, че това е пътят към изграждането на европейска правна култура. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Колкото и експертна да е същината на работата ни по тези въпроси, не бива да забравяме, че става дума за хора от плът и кръв, за конкретни казуси, казуси, често свързани с много страдание. Сега ще ви спомена един такъв казус, който шокира Унгария и ще обвържа предложенията си с този конкретен случай. Става въпрос за случая Тобин. Господин Тобин е ирландски гражданин, ирландски банкер, който уби две деца, прегазики при пътно-транспортно происшествие тъй като бе невнимателен зад волана. Господин Тобин бе освободен под гаранция и върнат в Ирландия. В момента той е на територията на Ирландия. Нито е екстрадиран в Унгария, нито пък е изпълнено съдебното решение на територията на Ирландия. Той бе осъден на 3 години лишаване от свобода. Трябва да се създаде група от представители на научните среди, които да работят в областта на съдебното сътрудничество. Тази група трябва да провежда редовни заседания и да излиза с заключения. Още нещо, което е важно и не е упоменато в текста, а именно достъпа на пострадалите от престъпление до правосъдие в трансграничен мащаб – по конкретния случай, който ви цитирах, става дума за две деца, съответно на 2 и 5 години, които бяха прегазени от този ирландски гражданин. Родителите на децата искаха да участват в съдебното производство в Ирландия. Искаха да присъстват в съдебната зала, да следят пренията, отправиха съответното запитване в писмена форма до Ирландския съд, но бяха абсолютно пренебрегнати. Изобщо не им бяха дадени права на страни по производството. Ирландският посланник не взе никакво отношение по конкретния казус. Не бяха взети предвид техните права на пострадали от престъпление с трансграничен елемент. Интересите на пострадалите от престъпление, достъпът им до правосъдие, възможността им да участват като страни в производството при хипотези с трансграничен елемент, всичко това е много важно и трябва да бъде отразено в текста. По конкретния случай който ви цитирах, не бе въздадено правосъдие, престъплението не бе възмездено с наказание. Според мен това е шокиращо, особено на територията на държава, членка на Европейския съюз. Затова смятам, че трябва да се извършват проучвания, изследвания и да се правят съответните изводи, така че в крайна сметка да бъде въздадено правосъдие. Председателят, благодаря ви. Давам думата на господин Берлингвер. Eh, Благодаря ви, господин председател. Да, знам, че изкъсняваме с а, дневния ред и че трябва да спазваме сроковете, но ще си позволя да направя един коментар от общ характер. Разискването, което водим в момента, много напомня разискването в началото на законодателната процедура. И това отново припомня колко важно е правило 51 и колко важно е да се възползваме всички възможности за съвместна работа с други парламентарни комисии. Радвам се, че толкова много от колегите се интересуват от европейското правосъдие и сътрудничеството в областта на съдебната на съдебните системи. Процесът на европейската интеграция изисква създаването на общо правосъдие всеки ден. Гражданите в Европейския съюз трябва да могат да се ползват от добре функциониращо правосъдие. Достъпът до правосъдие и реалното функциониращо правосъдие са важни елементи на всяка истинска демокрация. Но това са. Но за целта имаме нужда и от економическо развитие това, за което говорим ежедневно в момента, както и а, от а, реална социална интеграция в Европейския съюз. И измененията, които сме внес, внесли, ясно показват колко важни са и тези елементи. Има обаче и още нещо, което ни беше припомнено много ясно от представителите на Европейската комисия и от дискусията днес. А именно, ако прекалим, ако надхвърлим рамките на предвиденото в този регламент, ще нарушим принципа на опростяване. Повечето от нас са не само политици, но и юристи и като такива знаят, че е важно да вземем предвид всички изменения, но основната ни цел трябва да бъде постигането на един ясен и лесно приложим на практика законодателен текст. Явно е, че понякога прилагането на подобни законодателни текстове са трудни а при прилагането, когато определяме прекалено високи минимални изисквания. Така че, заедно с колегата докладчик, ще се опитаме да вземем предвид всички изменения, които ни се струват важни. Ще се опитаме да постигнем добри компромисни изменения, но основната ни цел ще бъде да се придържаме към целта за изготвяне на един ясен текст без излишни подробности. А по отношение на защитата на правата на децата, според мен тя, правата на децата попадат в този регламент. И това беше отразено от позицията на парламента за закрила на правата на жертвите. Имаме много добри традиции в областта на закрилата на правата на преследваните лица. но тук става въпрос за закривата на правата на жертвите и това трябва да се прилага по трансграничен начин в рамките на трансграничното сътрудничество. На въпроса дали трябва да се споменават конкретни бенефициери или не, мисля, че всички са съгласни. Трябва да се опитаме да изготвим законодателен документ, който не навлиза в прекалено големи подробности. Тоест, трябва да се стремим към един текст, където да има добро, в който да има добро равновесие между основни принципи и конкретни примери. Относно обучението, според нас е, има проблеми с професионалното развитие на съдебните служители, т.е. на съдиите, прокурорите, съдебните изпълнители, адвокатите и останалите. През е, последните две години парламента прие две много важни резолюции, които подчертават че не всичко трябва да се контролира по централизиран начин от Брюксел и дори няма нужда от централизиране на равнището на държавите членки. Трябва да се разработват програми, които не просто да предлагат централизирано управление, но и да предвиждат диверсификация. Тоест, трябва да се изграждат програми на равнището на отделните съдилища, които да са насочени към съдебните служители, желаящи да получат обучение. Става въпрос за високо квалифицирани специалисти, които искат да получат допълнително обучение по отношение на европейското сътрудничество. Председателят, благодаря. Сега давам думата на господин Клейс за заключение на дискусията. Благодаря ви, господин председател. Бих искал много ясно да заявя, че не съм се оплакал от боя на внесените изменения. Вярно, надявах се измененията да бъдат по-малко, но моля ви не тълкувайте погрешно думите ми. Много неща се казаха в рамките на това разискване и няма да мога да отговоря на всички колеги, за които се извинявам. Ще направя три зам... заменения. Първо, господин Ван Дакам каза, че трябва много да внимаваме при изготвянето на бюджета на програмата, тъй като в момента на всички възможни равнища се обсъжда бюджета в рамките на многодишната финансова рамка според мен по никакъв начин не трябва да се говори за увеличаване или за намаляване на бюджета. Имаме една сума 472 милиона евро и мисля, че трябва да се придържаме към нея. Тоест, трябва да се придържаме към една ясна линия и то е запазване на предвиденият за момента бюджет. Относно принципа за равенството и равните възможности, напълно съм съгласен с това изискване. Ама относно възможността за толериране на някои органи и институции, искам да ви уверя, че ще се опитам да из... че ще направя всичко възможно да се избегне подобна дискриминация. Мисля, че текстът е изключително ясен и че тук споменаваме три организации в, в преамбюла като пример и това става съвсем ясно. Надявам се, че по този начин ще направим компромис, ще постигнем компромис, който да задоволява изискванията и на тези, които са за споменат на конкретни органи, тези, които са против. Съгласна съм и с измененията на госпожа Крисперк, които целят увеличаване на прозрачността и е, подобряване на лесното разбиране на текста. Това са изменения като изменение 66, например. Напълно го подкрепям, както и господин Бернингер. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Благодаря и на всички членове, които взеха участие в дискусията. И така може да продължим с следващата точка от дневния ред, а именно точка 5. Предвидели сме половин час за разглеждане на тази точка и ще ви призова от самото начало да имате предвид този срок, тъй като в 11 часа и 10 минути ще започнем гласуване. Виждам все повече хора, които влизат в залата и това ще продължава по този начин до 11.15, така че моля ви, нека да се постараем да разгледаме тази точка от дневния ред за 30 минути. Тук сме за да разгледаме измененията относно предложението за създаване на програмата Права и гражданство за периода 2014-2020 година. Докладчик е госп... колегата Кинга Гънц. Внесени са 114 е, изменения, които се добавят към 45-те изменения в първоначалният доклад, което ни води до общ брой 185 изменения, внесени по първоначалното предложение на комисията. Тук работим в рамките на правил номер 50, т.е. споделяме това досие с измененията с комисията по а, заетост и комисията по бюджет, но нашата, но нашата комисия е водеща по този доклад. Може би ще чуем и няколко думи от представителите на съвета и на Европейската комисия, ако обаче те ни обещаят да останат съвсем кратки. Също така приветстваме и докладчика на Европейския социален, економически и социален комитет, господин Боланд. Виждам, че той е сред нас. Благодаря ви за присъствието. И така първо ще чуем докладчика госпожа Гьонц, след което ще започне дискусия. Госпожа Гьонц, имате думата. Във вашите вставителни думи казахте, че има 158 изменения, които показват, че интересът е много висок. За някои членове ние споделяме обща отговорност. За това а, трябва да вземем предвид и измененията направени от комисията ФЕМ и Employment. Те и в двете комисии са повече от 100. Комисията ФЕМ ще гласува тези дни, днес или утре, а комисията по заедостта на 9 октомври. Познавайки обаче какви са измененията, мисля, че можем да започнем работа по компромисите, защото в противен случай няма да ни стигне времето. На 26 ноември трябва да гласуваме в нашата комисия. Започваме работа по изработване на компромисите. Назначили сме някои предварителни срещи с комисията, за да можем да опознаем позициите си по-добре. Искам да споделя с вас някои от по-проблемните моменти и от тези моменти, които са във всеки случай ще бъдат обект на дискусии. Много Изменения се отнася до темата за дискриминацията. Някои използват формулировките от хартата, други от договор. Мисля, че трябва да изберем едната от двете формулировки за да може да имаме по-силна позиция в преговорите с съвета. Има още нещо, което трябва да обсъдим. Това е въпроса за езика. Много изменения казват, че търговата трябва да се обявяват на всички европейски езици. От една страна това е добре, но забавя процес. Мисля, че трябва да се разберем за нещо друго. Друг е, спорен момент от предложението, дали делегиране или прилагащ акт, по същия начин, както в програмата Правосъди, говорихме с докладчицата Сянка по програма Правосъди. От една страна искаме да упражняваме влияние върху годишната работна програма, но въпросът е доколко ще забавим процедурата, защото забавене ще се очаква. Така че и този въпрос трябва да се обсъди още веднъж. Подобно на програмата Правосъдие има много изменения, които предлагат като бенефициенти конкретни организации. Смятам, че трябва още веднъж да обсъдим дали да е, е, споменаваме поименно организации или по-скоро не. в комисията по заетостта Жан Ламберт е докладчика. Той е член и на нашата комисия и смятам, че ще работим много добре заедно. И изобщо работим много добре заедно и с комисията ФАМ, където Регина Бастус е докладчика. Бих искала да благодаря на всички, които внесоха изменения и на докладчиците в Сянка, които участват в работата още от самото начало и в консултациите с гражданските организации. Едно от предложенията, между другото, е за промяна на името на програмата, за да се включи и аспекта на равенство. Програмата в момента се нарича Права и гражданство, но организациите се споразумяха, че че от тази програма могат да се възползват всички на територията на Европейския съюз. Благодаря ви още веднъж за помощта. Смятам, че доклада ще стане добър, много добър. Благодаря, госпожо Гонц. Предлагам първо да дадем думата на комисията на мадам Мишу и след това на комисията. Благодаря докладчик. Толкова добре обобщи е, всички внесени изменения, че аз мисля, че в тези е, а, теми, които тя посочи, са точно темите, които се нуждаят от още малко а, е, обсъждане. предложението не се ограничава само с гражданите на Европейския съюз. Хоризонталните въпроси трябва да бъдат решени на хоризонтално равнище. И мисля, че е, тази програма е, е, работи за засилване и защита на правата на а, човека. Това трябва да бъде записано и в а, окончателния текст. Мисъл Флоридис от съвета за две минути. А, Общия частичен подход на съвета по предложението на комисията също включва това и съглавието да съдържа и е, елемента на е, равнопоставеност, наред с правата на и гражданството. По специфичните цели се включва превенцията и борбата с насилието срещу малки деца, а, а, уязвими групи, групи в риск. Проектите ще се финансират от програмата за потребителите – годишните грантове е, ще бъдат не по-малко от 56%. По специфичните цели програмата насърчава равенството между мъжете, жените, равенството между половете като цяло. Що се отнася до организациите, които са споменати по същия начин, както в програмата Правосъдие. Те могат да участват заедно, трябва да бъдат с идеална цел. Индикаторите са същите, като в програмата Правосъдие. Съветът е определил специфични критерии, които трябва да се вземат предвид при мониторинга и оценката на програмата. Кипърското председателство ще проведе техническа среща, за да а, хармонизира а, измененията. Господин Болан от името на економическия и социален съвет. Thank you, uh, Mr. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми дадохте възможност да участвам в разискванията ви по тази толкова важна програма. Малко сме загрижени във връзка с това, че обединяването на две програми може да отслаби ефекта. Следим разискванията на ниво комисия. На този етап оценявам помощта на вашия докладчик, както и на други ваши колеги. Това ни даде възможност да отправим наистина силно послание, което е следното. През следващите 7 години, това е периодът за реализиране на програмата, Правата на гражданите трябва да са в сърцевината на всички наши дейности и програми. Най-вече, що се отнася до правата на жените и групите изложени на риск. Целта на програмата е да укрепи правата на тези групи. Опасяваме се, че предложенията за промени в програмата ще отслабят ефекта и най-вече върху жените и изложените на риск групи. Това бе всичко от моя страна. Благодаря ви за това, че ни дадохте възможност да участваме в днешната ви среща. Благодаря на докладчиците и на всички ваши колеги за съдействието. Много ще се радваме, ако можем да участваме в процеса на работа и в разискванията и в бъдеще. Председателят, благодаря ви. Сега започваме разискванията по тази точка, като отново ви припомням, че нямаме много време. Ще дам думата на докладчиците в сянка, колегите Анджелили, Викстрем и Ламберт. Госпожо Анджелили, моля да се ограничите в рамките на две минути, тъй като в 11 часа трябва да започнем гласуването. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегата Гьонц за извършената работа. Внесени са редица предложения за изменение, но е очертан и общ курс. Обединили сме се около това, че сред приоритетите ни трябва да залегнат укрепването на ценностите и идеята за недопускане на дискриминация. Тази идея трябва в максимална степен да залегне в програмата и да бъде отчетена максимално във всички мерки по нея, като се постави ударението върху уязвимите групи. Именно тези лица и по-точно жените, малолетните и непълнолетните, групите изложени на риск, възрастните хора и хората с увреждания трябва да са обект на особена закрила. изтъкваме и това колко е важно да се отчете факторът пол, особено като се има предвид положителният опит с програмата DAFNEM. Наблягаме и на това, че програмата трябва да се използва за борбата срещу и превенцията на домашното насилие. И накрая няколко думи за малолетните и непълнолетните. Най-вече, що се отнася до отвличането на малолетни и непълнолетни. Трябва да се борим с това явление. Ето защо е важно в програмата да се осигури участието на всички от тези, които могат да допринесат за нейната ефективност, като неправителствени организации, съществуващи на европейско равнище мрежи и хармонизирани услуги. Председателят Сесилия, Имаш думата. Толкова съжалявам, господин председател. Водят се много интересни, вдъхновяващи разисквания на двустранна основа. Препоръчвам на всички да водят такива разговори. Полезни са. Благодаря на докладчика за чудесната работа. Обикновено тя наистина работи отлично. Благодаря и за готовността за компромис, която прояви спрямо колегите от други политически групи. Това направи работата ни още по-интересна. Предложението предвижда сливане на действащите към момента програми. С това ще се повиши ефективността и ще се отдаде дължимото внимание на всички заинтересовани страни. Внесла съм няколко изменения, в които предлагам точно това. Опасявам се, че няма в достатъчна степен да се постави ударението върху равнопоставеността. Приветствам изменението, предлагащо промяна в точка четвърта от текста на комисията. Тук се визират конкретните цели. Списъкът е прекалено дълъг. Мисля, че конкретните цели трябва да се уредят по-отделно. Така всяка от тях ще получи дължимото внимание. Предлагам към целите да се прибави и ксенофобията тъй като ксенофобията е източник на голяма загриженост в редица държави членки. Вече станахме свидетели на ужасните последици, които могат да проистекат от нея. Тъй като ксенофобията излага на опасност европейските ценности, е важно да поставим акцента върху нея. Предлагам да се визират в текста и хората с увреждания и зачитането и съблюдаването на техните права. Правили сме това и в миналото. Мисля, че трябва да го направим и в този текст. Що се отнася до дискриминацията на основа пол, мисля, че тук трябва да добавим и дискриминацията на основа полова идентичност трябва да се отчете и работата, извършвана от неправителствени и други организации в тази област. Винаги трябва да им предоставяме подкрепата, и като днес за НПО не е лесно да работят на територията на Европейския съюз. Разбира се, проектите по програмата могат да бъдат ефективни единствено, ако бъдат адекватно финансирани. Затова трябва да запазим достатъчно ниво на финансиране за тези проекти. Като цяло съм удовлетворена от работата, извършена от докладчика. Нашата група ще я подкрепи. Ако има още нещо за доусъвършенстване, ще можем да го обсъдим с докладчиците в сянка. И нека не забравяме, че целта на този доклад е, както винаги, европейската добавена стойност. Благодаря, госпожа Ламберт, за две минути. Благодаря ви. Бих искал да благодаря и на колегата Кинга Гюнт за отличното ни сътрудничество. Вярно, че работим по този доклад и в комисията по заетост и се опитваме да намерим добрите точки с работата на тази комисия, за да се движат измененията ни в една и съща насока. Мисля, че всички приветстваме идеята за промяна на заглавието. По този начин по-добре ще се отразят целите на тази програмата. Въпросите, свързани с защитата на данните, също попадат в приложеното поле на тази програма и мисля, че можем да постигнем добро компромисно изменение между различните изменения, подадени в тази насока. До голяма степен съм съгласна с казаното от е, останалите докладчици в сянка, но все още има един въпрос е, за правата на потребителите и това как те се вписват в цялостният пакет. Струва ми се, че тук досието е малко по-различно от въпроса за правата на пътниците, например, където се засягат някои от елементите за последващите действия по програмата DAFNE, например. Така че, действително бих искала да чуем мнението на колегите как може да се справим с този въпрос. Благодаря ви. Но да има госпожа Ромеро за две минути. Благодаря, господин председател. Бих искала да кажа няколко думи относно философията, която е в основата на програмата Права и гражданство. Основната цел тук е упростяването, но не бива да забравяме и какви са приоритетите на тази програма. разделът от програмата, свързан с превенцията на зависимостта от наркотични средства. Според мен ни дава възможно да отпуснем средства за борба с някои видове насилие. Всичко, пак казваме въпрос на философия на отделяне на средствата, но в рамките на програмата Дафне непрестанно подчертавахме колко е важно да се обърне внимание на насилието, основаващо се на пола. А като виждате, принципно за от посветен на наркотиците са предвидени сравнително ограничени средства. Въпреки това обаче обсъждаме въпроси относно разликите между мека и твърда дрога и други подобни въпроси. Не мисля, че наркотиците изобщо трябва да попадат в приложното поле на тази програма. Това е въпрос, който трябва да се разглежда в програмите, свързани с общественото здраве. Ако включим и наркотиците тук, те много бързо ще ще привлекат повече внимание в сравнение с програмата за защита на насилието, предизвикано от възоснована пола. Както виждате, в момента програмата не представлява всъщност само 1% от общите повинни средства по програмите за правосъдие. Благодаря ви. Казва председателят. Сега се връщаме отново на госпожа... Дам отново думата госпожа Гьонц за заключение. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на колегите за всички направени компромис... коментари. Обобщихте основният ни дилема относно този доклад. От една страна тази програма е наследява три предварително съществуващи програми. Самата идея може би е добра, но въпросът е до каква степен ще успеем да постигнем всички цели с предвидените средства. Говорим за Европа на гражданите, но изграждането ѝ е свързана с финансови средства, които обаче очевидно не са налични в момента. Ако сравним бюджетите на трите предишни програми и настоящата програма, която обсъждаме, става ясно, че има значително намаляване на финансовите средства. Трябва да видим как можем да постигнем и консенсус по отношение на целите. Не бива да имаме прекалено много цели за ограничените средства, с които разполагаме. Едновременно с това не бива и да пропускаме важни приоритети, заложени в предишната програма DAFNE 3, например. Това според мен е основната дилема, през която е изправена нашата комисия и трябва да намерим някакво разрешение на този проблем преди да изготвим позицията си за преговори. А искам се върна на нещо споменато току-що от Джин Ламбърт, а именно въпроса свързан с правата на потребителите и защитата на правата на потребителите. Има друг фонд, който се занимава с този въпрос и тук отново мисля, че трябва да намерим някакво приемливо за всички решение. Тоест, трябва да намерим начин да включим правата на потребителите в тази програма, без да допускаме припокриване между двете програми. Отново бих искал да благодаря на всички колеги за сътрудничеството, както и за сътрудничеството на Европейският економически и социален комитет. Работим отлично заедно с тях, за което искам още веднъж да им благодаря. Председателят, благодаря госпожо Гант. Остава ни само да определим датата за монтировъчното гласуване. То ще се състои на 26 ноември тази година. И така може да продължим с следващата точка от дневния ред. Отново за 30 минути, тъй като пак ще ви припомня, ще гласуваме в 11 и 10 минути. И така продължаваме с следващата точка от дневния ред. Програмата Европа за гражданите за период 2014-2020 година. Докладчик господин Зого. Ще разгледаме неговото проекто становище, след което ще определим крайния срок за внасяне на изменения. Най-напред ще чуем господин Сого, след което ще дам думата на колегите, които биха искали да направят коментари. Но пак ви припомням, че за да спазим сроковете, определени от Комисията по културни въпроси, която е водеща по това досие, трябва да се съобразим с крайния срок за внасяне на изменения, който е по-рано, колкото бяхме предвидели. И така първо дам думата на докладчика господин Зогор. Благодаря, господин председател. Наистина сроковете ни са много кратки. Участие, тъй е като Комисията по културни въпроси не успя да постигне споразумение с съвета основно правното основание. Правната служба на Европейския парламент по искане на Комисията по културни въпроси, заяви, че, тук, че тази програма има две основни цели. Първата е свързана с а, опазване паметта на миналото и втората е свързана с засилване на капацитета за гражданско участие на европейско равнище. И според правната служба, нито една от две, тези две цели не е по-важна от другата. Ето защо Европейската правна, правната служба на Европейския парламент стига близо, че тук имаме нужда от двойно правно основание. Становището на правната служба се различава от становището на парламент, основно по две по два основни елемента. Първо, законодателят трябва да реши дали двете го споменати цели са с еднаква важност или целта за опазване на паметта на практика е, е част от целта за увеличаване на капацитета на, за гражданско участие. Следващият въпрос е дали членове 352 и член 367 могат да бъдат използвани като двойно правно основание. И дали двете процедури са съвместими. Че сключването на думата дух, тук се изгражда един мост, така да се каже, между минало и настояще. според нас програмата трябва ясно да показва, че европейската интеграция с ръководите европейски дух и възможно най-голям брой граждани трябва да бъдат приобщени към този европейски дух добавянето на изразът европейски дух към програмата Европа за граждане трябва да засили възможността за създаване на проекти и привличайки хора, участващи в международни проекти. В Европа няма физически граници и всички споделяме по този начин можем да обменяме своята, своето културно наследство, своята културна идентичност и да изградим а, и да надграждаме върху общоевропейските ценности, които се изграждат от 50 години насам. И като споменахте, крайният срок за внасяне изменение е 26 септември. Председателят, благодаря ви. А сега давам думата за разискване. Виждам, че думата иска госпожа Герока. Моля, заповядайте. I would like to bring up on these dossiers. Aha, it turned off for some reason. Okay, so the commission proposal... Предложен, Приветствам а, това, че комисията е включила ромите като една от фокус групите на програмата Европа за гражданите. Това е много обещаващо за нашата комисия, която се бори за Европейската стратегия за ромите. Смятам, че онези граждани, е, които по економически причини са е, сменили държавата си на пребиваване в Европа, изпитват големи трудности при упражняването на техните права. Е, мисля, че е много важно да се придържаме към програмата, защото Това е от особено значение за регионите, където европейския дух не се усеща и то е като някакъв план за бъдещето. Благодаря ви много. Благодаря. Госпожа Гонц има думата. Ще започна с един коментар за правното основание на този дебат. защото това е един от основните въпроси. Никога не мога да разбера защо говорим за Европа на гражданите, след като имаме проблеми с програмите, които целят именно насърчаване на гражданството. Имаме програми от типа на Европа за гражданите. Желая наистина да постигнем успех в тези програми. Непрекъснато се оплакваме от евроскептицизъм, ниско участие на изборите, слаба подкрепа за европейските каузи в страните членки ето за това е важно да имаме силни програми за ромите и за онези, които не знаят какви са правата им, не знаят колко важен е Европейския съюз в тяхното ежедневие, не знаят по какъв начин Европейския съюз засяга а, техния живот. А, смятам, че трябва да бъдем силни и да се борим за тези програми и за това те да бъдат силни. Благодаря. Председателя госпожа Ромеро. Благодаря, господин председател. Разбира се, че тази програма е важна, но в момента положението в Европа е точно такова, каквото го описа госпожа Гънц. Аз съм загрижена, защото не знам дали тази програма ще доведе до очаквания резултат. Програмата трябва да покаже ефективност, но поради недостатъчното финансиране е важно а, да помислим и за включване на а, а, а, паметта за историческото развитие. Това също трябва да бъде част от програмата, както подчерта а, докладчика. А, искам да подчертая, че е много важно да се включат и мълцинствата, защото такива не са само ромите, но и мигрантите, които живеят в Европейския съюз. Техният дял е много голям. Наистина апелирам към това да се включат мълцинствата в този доклад. Трябва да се насърчава в тази програма и участието на гражданите, въпреки че финансирането не е достатъчно. Благодаря, госпожо Ромеро. Госпожа Макентоя. Благодаря, господин председател. Аз съм загрижен относно цялата идея на тази програма ние възнамеряваме да похарчим 229 милиона евро за засилване на интеграцията. Никак не се радвам на това, не се радвам на това да насърчаваме сближаването в Юруп. Не подкрепям господин Барозо, който иска да се създаде федерална е, Европа. Смятам, че се обръщаме в посока към пропаганда, а не толкова към е, информация. А, ние не просто насърчаваме участието в изборите, ние отиваме по-далеч от това и това не е начина по който трябва да се харчат парите на дънакоплаците. Господин Согор сега има думата за заключителни думи и да каже какъв е крайният срок за внасене на измененията. Аз... Е, Само да отговоря на госпожа Макентайр. Член 3 за структурата на програмата, в него никъде не се казва за федералните стремежи на господин Барозо. В него се говори за срещи на гражданите и, и, и така нататък. Става дума за това европейските граждани да имат възможност да се срещат и да, спод... и да обменят културни ценности. Не смятам, че е, е, парите за тази програма ще бъдат хвърлени за федерализирането на Европа. Първо се надяваме, че Комисията по културата ще може да се споразумее с съвета относно правното основание и то да се споразумее в един европейски дух. Добре, казва председателя. Крайният срок за внасяне на измененията е 26 септември. Толкова по тази точка от дневния ред. Е, е, предстои гласуване. Гласуване по 4 доклада. От 11.10 започва гласуването. Имаме още 20 минути. Нека да направим почивка. за да дадем възможност на онези, които са планирали да пристигнат в 11.10 за гласуването, да участват в него от самото начало. 20 минути прекъсване. Продължаваме работата след а, тези 20 минути.